Good morning, ladies and gentlemen. Добро утро, дами и господа. Good morning, everybody. Добро утро на всички. Време е да започваме с днешното заседание. Чака ни много работа. В 10 часа, точно в 10 часа ще започнем с гласуването. И за целта трябва всички да разполагате с картите си за гласуване. Моля да направите проверка, защото след точно един час ще започнем гласуването. пристъпваме към точка 8 от дневния ред. Представяне на проучването как европейската промишленост може да допринесе за растежа и да насърчи европейската способност. Позволете ми да приветствам с добре дошла госпожа Янес Силвест от Датския технологичен институт. Тя ще ни представи проучването. Много се радваме, че се отзовахте на нашата покана. След представянето на поручването ще чуем коментарите на Европейската комисия и на секретарията на ИТРЕ. Но като начало, авторът на поручването ще ни го представи. Това поручване представя анализ и прави препоръки за това как европейската промишленост може да принесе за устойчивият растеж и конкурентоспособността в Европейският съюз. Темата е много важна за нашата комисия. В проучването се представят фактори, които влияят върху растежа и конкурентоспособността и а, представя проучване на конкретни случаи от европейската промишленост и разбира се прави препоръки. Говорим за рамковите условия, с които проблемат промишлеността, за решенията, които влияят на властите. И ние сме убедени, че като политици в Европейският парламент, както и в, в, съвете, можем да подпомогнем европейската економика, за да може тя да намери отново своето място на световната сцена. И така, това е точка 8 от нашия дневния ред. Имате думата. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря ви за тази възможност да представя получването ни. Въпросът е как европейската промишленост може да принесе за растежа и да насърчи конкурентоспособността е един доста всеобхватен въпрос. Разбира се, няма, не спорваме с всички отговори, но имам няколко елемента, които, са, които смятам да ви представя днес. Най-напред, както знаете, промишлеността играе водеща роля за економическото възстановяване в Европа. За няколко години акцент се поставяше само върху услугите, които са важни, разбира се, но сега вече даваме сметка, че и промишлеността трябва да допринесе за економическото възстановяване. Така се появява ново, нов подход към производството му в Европейския съюз и свързването им с различните услуги. Целта на проучването е да допринесем с информация за разискването какво е положението с помощността в Европейския съюз в момента. Трябва да кажа, че сме се съоточили повече върху факторите, които насърчават конкурентоспособността, като сред тях има и бариери и стимулиращи фактори. Също така сме разгледали рамковите условия, на които могат да бъдат повлияни от обществените власти, като разбира се основният въпрос е какво може да направи Европейския съюз. Оказва се, че много голяма част от факторите са извън контрола на обществените услуги, но има и други, които могат да бъдат повлияни и по този начин да се насърчи промишлеността. Да не бъдат няколко думи за настоящото положение. Със сигурност е наясно, че економически растеж в Европа отслабна преди 14-15 години имахме същото равнище на економически растеж като Съединените щати и повечето страни от ОИСР и а, по-висок, по-високо равнище на растеж от Япония, но в случай вече не е такъв, тъй като Европа се възстановява по-бавно от економическата криза. В сравнение, в Съединените щати намаляването на заедостта в страната се стабилизира към 2009 година, докато в Европейския съюз продължава да се купят работни места в промишлеността. Манифактурното производство в момента е 16% от общата заетост, в сравнение беше, то беше от 21% от 90, през 1995 година. Има сериозна загуба на работни места, което засяга най-вече нискоквалифицираните служители, а високотехнологичните отрасли като цяло се възстановяват по-добре от кризата в сравнение с среднотехнологичните и нискотехнологичните отрасли, които намаляват с средно между 12-14% за периода 2008-2013 година. Кои са факторите кои, от значение за конкурентоспособността? Известният професор от Харвард Майкъл Портер твърди, че всичко има значение за конкурентоспособността. И така ние разглеждаме и отделните компании, и а, отделните отрасли, европейската економика като цяло. Опитахме се да структурираме всички тези данни. Разгледахме човешкият капитал, т.е. работната ръка, капитала, говорим най-вече за финансовите средства, за инфраструктурата, иновациите или като цяло технологическият напредък, производството и веригата на добавена стойност, създаването на компании и растежа им, т.е. предприемачеството, продажбите и не на последно място рамката от административни изисквания и регулации които обвързват предприятията. Това са основните фактори, които сме разгледали в проучването си. Да започнем с човешкият капитал, образованието и уменията. Разбира се, този фактор е много важен за запазване и дори увеличаване заедостта в помешеността. Основното послание е тук е, че има структурни промени в а, манифактурното производство и те а, влияе значително на търсенето на работна ръка за бъдеще. Има се по-високо равнище на автоматизация и на цифровизация на производството. Това е необходимо за увеличаване на производствеността и по този начин конкретно конкурентоспособността на европейската промишленост. Това може би значи известна загуба на работни места, дължаща се на автоматизацията и цифровизацията, но а, това не е задължително условие. Възможно е тези тенденции да бъдат съпъствани с запазване и дори с увеличаване на работните места. Всичко зависи от работната ръка, която е на лице и начинът по който работната ръка се наема в промишлеността. Когато говорим за работна ръка, трябва да имаме необходимият брой инженери, висококвалифицирани служители, но също така трябва да се съсредоточим и върху обикновените работници, които също трябва да разполагат с необходимите умения за тези нови автоматизирани процеси на производство. Т.е. те трябва да могат да боравят с новото оборудване и с цифровите технологии. Ето защо ние препоръчваме на европейско равнище да има разработване на рамка за уменията, т.е. какви ще са уменията необходими за в бъдеще за тези нов вид системи на производство. Те включват, например, обучението през целия живот, но много добре позната за ваше понятие, чрез подобряване на системите за доквалификация на нисквалифицирани служители, които вече са в системата на производство, но имат нужда от допълнително обучение. Въпрос също така и е, кои са необходимите услуги, какви са необходимите умения и трябва да има постоянен контрол и наблюдение, за да се гарантира, че уменията отговарят на конкретните нужди на пазара на труда.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 най-бързо появилите се последици на финансовата криза преди няколко години. Както всички знаете, кризата значително повлия на възможността на предприятията да имат достъп до финанси и особено засегнати бяха малките и средни предприятия. Последиците бяха различни в различните държави членки на Съюза. В някои страни проблемите бяха доста по-остри, отколкото в други, но като цяло малките и средни предприятия или целият Европейски съюз пострадаха от кризата. Това е и проблем, който засяга основно промишленостите, които имат дълги и средносрочни насоченост. Така, например, в програмите за научно-развойна дейност и отраслите, които разчитат много на тях, резултатите не са достатъчно ясти на краткосрочен план и затова финансирането им става още по-сложно. И всички тези отрасли се нуждаят от нови източници на финансиране. Ето защо е важно националните органи на национално равнище да са наясно с проблемите, за да могат да се справят с тях. На европейско равнище програмите за научно-развойна дейност и други подобни програми трябва да се възползват от бързо плащане на средствата. Тоест, да няма забавения на плащанията, особено за МСП с месеци, дори с години. Също така препоръчваме да се вземат допълнител, да се предприемат допълнителни мерки за разработване на европейска рамка за дългосрочни инвестиции в МСП, в частност по отношение на необходимото им оборудване. Инфраструктурата е много обхватна област – Разбира се, новите производствени системи са много важна инвестиция за бъдещето и знаем, че Европейския съюз вече инвестира в тях. Имаме нужда от цифрови инфраструктури, да се гарантира наличието на необходимите условия за развитие на предприятията. Друга много важна област е енергетиката. Знаете, че няма равнопоставеност в Европа. Има много големи разлики в цената на електричеството, например. И за това трябва да се гарантира хармонизация и последователност в европейската политика в областта на енергетиката. Освен това, Европа е подложена на много силен натиск от конкурентите си на световно равнище, които се ползват от много по-низки цени на енергетиката, като Съединените щати, например, където цената на природния газ е наполовина по-ниска, отколкото в Европа. Важен предно ще бъде преминаването към интелигентни електроразпределителни мрежи. А по отношение на суровините, това също е тема, която вече привлича много внимание. В някои случаи има недостиг на суровини и често те се намират в държави, които предпочитат да ги запазват за лична употреба, като Китай, например. И така наличеността и цената на тези суровини се оказват от ключово влияние за европейската промишленост. Ето защо свободните трябва да играят много важна роля в бъдещите търговски преговори, които води Европейския съюз. Друг а, възможен подход към свободните е да използваме ресурсите, с които вече разполагаме. И тук се стига до идеята за циркулярна економика и рециклирането на електро, електроуреди, например, защото голяма част от суровините, от които имаме нужда, не биха могли да се извлекат от тези, в този процес на рециклиране. По отношение на технологичният напредък и иновациите, Европейския съюз принципно изостава от Съединените щати по отношение на иновациите, особено по отношение на пускането на пазара. В Европейския съюз има много изследователска дейност, но не винаги се справяме толкова добре с пускането на пазара на резултатите от тези проучвания, превръщането им в нови продукти и тъй нататък. И със сигурност може да се постигне сериозен напредък в тази област. Новата програма Хоризонт вече се съсредоточава върху този проблем, но трябва да продължаваме да му обръщаме внимание и за бъдеще. Също така, има много голями разлики между научно-развойната дейност в отделните държави членки. В някои, някои се справят много добре, дори по-добро от Съединените щати, а други сериозно изоставят. И това разминаване също трябва да бъде преодоляно. Друг проблем е, че има все по-малко инвестиции в научно-развойната дейност в областта на производството в, сравне... в Европейския съюз в сравнение с Съединените щати. Всъщност по-голямата част от капацитета ни на научно-развойна дейност, т.е. процента от ПВП, който инвестираме в иновации, се увеличава в Европейски съюз, но това се дължи най-вече на държавните инвестиции след кризата, а не на привличането на нови частни инвеститори. Ето също. Смятаме, че властите бих могли да се съсредоточат върху обществените покачки в държавния сектор, че закупуването на нови технологии или разработването на нови технологии за ключови обществени отрасли, като здравеопазване, околна среда и други. Тази тема отново е засегната в програмата Хоризонт 2020, но могат да се положат повече усилия. Друг проблем е, че докторантите по принцип се съсредоточават върху изследователска дейност в обществени сектор, но може да се направят повече усилия за привличане на тези докторанти към дейност, свързана с производствения сектор. Веригите на производство и добавена стойност са много сложна тема. Ще кажа само тук, че един от начина за насърчаване на растежът на МСП и технологичният им напредък е чрез гарантиране на мястото им като доставчици за по-големи компании. Това е много, много взаимно благодетелство свършат процес и много често по този начин се създават вериги на добавена стойност и много иновации. Все още съществуват отрасли с ниско равнище на производителност, но с високо равнище на заплащане на служители в сравнение с световните конкуренти производителността и прибачеството до голяма степен е свързано с привличането на МСП в веригите на производство. И нашата препоръка е да не се съкратучаваме върху създаването на нови компании, а по-скоро върху компаниите с голям потенциал, които вече съществуват, а не просто да се насърчава самонаемането. отношение на пазарите. Единият, пазар, разбира се, е много важен в Европейския съюз, но все още съществуват и бариери, като до голяма степен тези бариери също зависят от държавите членки и степента, в която те са транспонирани и прилагат европейското законодателство. Също така е важен и принципът за взаимно признаване на стоки и услуги. Този принцип е много важен, но не винаги се изпълнява и прилага на практика по възможно най-добър начин от държавите членки. Отново е по-добре да се, да се подобри вече съществуващото законодателство, вместо да се създава ново такова. По отношение на външните пазари все още има много случаи на протекционизъм и това са въпроси, които трябва да бъдат засегнати в бъдещите търговски преговори. По отношение на административната и регулаторна рамка, тук основното послание е, че няма особено голяма нужда от създаване на нови законодателни актове, няма има нужда от подобряване на прилагането му, ни за целта може да помогне навлизането на цифровите технологии, за да може административното бреме за предприятията да бъде сведено до минимум. Много ви благодаря, госпожо. Поручването наистина е много интересно, както и вашето представяне, но искаме да имаме и разискване. Това винаги е най-важната част от нашите заседания. Най-напред дам думата на координаторите за по 3 минути. Господин Карич. Благодаря ви. Благодаря за краткото представяне на проучването, с което ще се запозная по-задълбочено. Бих искал да чуя вашето становище за това, което леко засегнахте, а именно разликата между Европа и САЩ. В САЩ е на лице растеж, а в Европа не – това са прогнозите и за бъдеще. Въпросът ми е. Каква е основната разлика между двете економики? Тази на Европа и тази на САЩ. Върху какво трябва да се съсредоточим, за да намалим разликата? Вие споменахте цената на електроенергията но тя не е ключа към конкурентоспособността. Русия не е конкурентоспособна, а има ниска цена на електроенергията. Нали така? Просто там парите се изнасят от Русия. Мисля, че ключовият елемент е достъпът до капитал. Цената на труда, движението на трудовата ръка също са аспекти, които трябва да бъдат взети предвид. Вие засегнахте предприемачеството, уменията, достъпа до пазара. Не смятате ли, че нещата до някъде се дължат на това, че в САЩ имаме единна економика с една валута, или пък сте на друго мнение. Благодаря господин Кофолц от името на социалистите и демократите. Благодаря ви за отличната презентация. Вие поставихте акцента върху някои много важни моменти. Ако не се лъжа, когато поменахте точка 5, заявихте, че трябва да се вземе предвид цялата стойността система. Бих искал да развиете малко по-нашироко вашето виждане в това отношение. Първата точка, на която се спряхте, а именно високото ниво на безработица в Европа, вие говорихте за нуждата от опитни и квалифицирани хора, хора, които минават през съответното професионално обучение, обучение през целия живот. По този начин се натрупва опит Трупат се и умения, които могат да бъдат използвани в предприятията. Бихте ли се спрели малко повече и на този момент? Какъв е потенциала от по-добра координация по отношение на професионалното обучение и обучението през целия живот? Какво би донесло това на Европа? Ще ми е интересно да чуя вашето мнение. Господин Грубарчик от ЕКАРЕ. Той не е в залата. А, тук сте, заповядайте. Благодаря ви. Бих искал да говоря на родния си език. Най-напред бих искал да ви благодаря, госпожо, за направената от вас презентация. Радвам се, че имаме възможност да обсъдим темата днес. Засегнахме конкуренцията между Европа и САЩ. Та в този контекст е редно да включим и научната и развойна дейност, както и вътрешната конкуренция в Европа. Тази вътрешна конкуренция в Европа в областта на промишлеността се дължи на а, различията между държавите членки. Имаме такива различия както по отношение на енергийната политика, така и по отношение на, енер... на политиката а, за риболова и така нататък. Тази тема обаче е изключително важна, тъй като става въпрос за економиката. Морската индустрия не съществува вече в редица държави членки. И това е един от основните проблеми на Европейския съюз. А именно, в Централна и Източна Европа индустриалната база се измества към други части на Европа – Трябва да насочим вниманието си именно към тези държави, в които е, индустрията залязва. Всички знаем, че е, миграцията се засилва, тъй като хората търсят работа там, където тя съществува. Изместването на производството от Европа, от, едни част, от една част на Европа към друга, също заслужава внимание. Тежката промишленост, например, излиза от Европа и се измества в Китай. Това също заслужава внимание. Благодаря ви. Сега да чуем представителя на Ауди, господин Теличка. А, благодаря ви. Аз поисках, ще поискам думата в рамките на дискусията, а колегата ще вземе думата от името на Ауде. Добре, заповядайте, госпожо, имате думата. Okay. Okay. No debates, yeah. Thank you very much. Uh, thank you for the, for the um, excellent presentation. Благодаря ви за отличната презентация. Имам два въпроса. Първият е свързан с САЩ и аз бих искал да направя сравнението, което беше направено от преждоговорившите, но бих искал да включа и още един аспект, който е успокояващ, а именно САЩ води успешна политика по връщането на производството от Азия към САЩ. Каква е ролята на парламента в рамките на тази политика? Това е въпросът ми. На второ място, имаме нови индустриални отрасли, насърчаваме в тях научната и развойна дейност, новите технологии, е, високите технологии, но много от безработните лица в Европа по-настоящем не разполагат с необходимата квалификация, за, за да запълнят работните места, отворени в тези нови отрасли. Какво можем да научим от САЩ и другите държави, които имат по-голям успех в това отношение? Смятате ли, че индустрията също трябва да изиграе роля? А, не трябва да свеждаме всичко до обучение и квалификация. Председателя. А, извинявам се на а, ораторката от Ауде, но мисля, че не мога да произнеса правилно името ви. Доближавам ли се до истината? Да. Добре. Сега да чуем представителя на ГУЕ. Госпожа Ернст. Äh, Благодаря. Аз не съм координаторката, но координаторът точно пристига, за това ще взема думата в момента. Значи, два въпроса имам. Говорихте за информационните и комуникационни технологии. Трябва да се развие инфраструктурата. Това е ясно. Мисля, че има голяма възможност за това а, и за създаването на работни места в този сектор. Е, е, моят въпрос е какви мерки могат да се приемат, предприемат в бъдеще за развитието на сектора. На второ място, взаимното признаване на квалификации и сертификати. Защо траят нещата толкова дълго? Къде са проблемите? Дали проблемите са в държавите членки? Защо няма движение по въпроса? Е, много съм говорила и в моя регион по този въпрос. Проблемът не се решава. И то от години. На трето място, производството разликите в производството. В е, производството разликите в Европа са огромни. Има развити индустрии и неразвити индустрии и това в Европа. Е, това са основно страни като Кипър и Гърция, къде виждате в подобни страни, много засегнати от кризата, възможности за развитие на промишлеността. А, Румъния и Бълг... България, това са също много бедни страни. Какви са стратегиите за подобни страни? А, а именно, а, обобщавам а, страни засегнати от кризата и особено бедни страни. Какви са стратегиите за тях? От името на Европа за свободата и демокрацията, господин Порели. Благодаря ви, господин председател. Възстановяването на европейската економика не може да се случи без да отчетем разликата в данъчната политика в държавите членки. Не може да засилим доверието в малките и средни предприятия, които се задушават от данъчния режим. Тези малки и средни предприятия трябва да бъдат в услуга на гражданите. Предполагам, че този проблем не съществува само в Италия, затова искаме да има хармонизация в данъчно отношение, за да може всички а, малки и средни предприятия да а, тръгват от една и съща начална точка. Необходимо е да се увеличи квалификацията на работещите в малките и средни предприятия. Да, това е така, но малките и средни предприятия много трудно могат да следват изискванията, които им се налагат. А, пазара на малките и средни предприятия е все по-малко доходоносен. А, малките и средни предприятия нямат и лесен достъп до кредит което обесмисля и направените инвестиции. Трябва да се улесни достъпа до кредит, трябва да се намали данъчното бреме върху малките и средни предприятия. Това са стъпки, които са важни. Никога не съм, не бях чувал за мрежата на предприемачите преди да станат депутата. Това е нещо, което засяга всички малки и средни предприятия. Председателят. Имате думата, госпожо, да отговорите на поставените ви въпроси. Благодаря ви. Ще се опитам в рамките на възможното. А, може би, ако разполагах с отговори на всички въпроси, които ми зададохте, нямаше да стоя тук пред вас. Първия въпрос беше за разликата между САЩ и Европа кои са основните фактори, които водят до различието в растежа. Вие вече споменахте много от важните фактори. Няма едно обяснение на проблема. Мисля, че цената на капитала и на личността на капитала са от ключово значение. В САЩ е много по-лесно да се е, вземе кредит – много по-лесен е достъпа до капитал и това е така, защото в Европа винаги сме имали по-малко наличен капитал, отколкото в САЩ. Дори сега наличността на този капитал намаля, Не мога да а, си спомня а, дяла на този а, капитал в Европа, но със сигурност той намаля повече от половината. Публичният капитал до голяма степен замести а, този, който беше отреден на предприятията. Това е част от проблема. Не съм експерт по финансовите пазари, но определено и този фактор има значение цената на капитала – Данъците. Имаше въпроси за данъчната политика. Разбира се, че има различно данъчно облагане, различни данъчни режими в Европейския съюз. Данъчната политика е в правомощията на държавите членки и именно за това не сме отделили необходимото внимание на този момент в доклада си. Ако парламента иска да включи в дневния ред на Европейския съюз данъчната политика, това е друг въпрос – но по-настоящем този въпрос е от прерогативите на държавите членки. Разбира се, единия пазар е много важен. Вие сами упоменахте това. Европейския съюз има вътрешен пазар, в който имаме съществени проблеми – И може би това е най-наболелия въпрос, с който трябва да се занимават европейските институции, а именно премахването на бариерите в вътрешния пазар. По този начин ще се а, създадат повече възможности за трансгранична търговия. Имаше въпрос за необходимостта от квалифицирани работници. Вече има няколко инициативи в а, това отношение. На първо място се нуждаем от по-добро описание на точната квалификация, от която се нуждае индустрията. За тази цел може да използваме статистиката, а може да проведем и по-задълбочен анализ. Бихме могли да се обърнем и към индустрията и да попитаме от какви експерти се нуждаете. Разбира се, трябва да има сътрудничество между отделните а, отрасли и публичните власти. Ако не се лъжа, в химическата промишленост по настоящен се работи по въпроса, а именно консултация за необходимостта от бъдещи специалисти. Но това може да бъде направено и в други отрасли. Имаше и още един въпрос. за структурните промени и за деиндустриализацията на държавите от Централна и Източна Европа. Много хора отиват в други части на Европа или дори напускат Европа в търсене на работа. В доклада си имаме един много красноречив пример Словакия, която успя да се включи в европейската верига на стойностите – там автомобилостроенето се разви, въпреки това има различно заплащане. Словакия обаче получи преки инвестиции от Германия и там бяха създадени нови предприятия. Не знам дали това решение е приложимо към всички държави, но а, така или иначе не говорим за една а, мигрантска вълна от Европа към а, други а, държави или региони на света. Нямам решение за деиндустриализацията на Централна и Източна Европа, но а, може да се запознаете по-подробно с а, нашия доклад и примера с Словакия. Вие попитахте. Само секунда да погледна. Да, а, и зададохте въпрос. За връщането на производството в Европа дадохте пример с Китай. Това е свързано и с квалификацията, контрола. Отпускате ли ми още няколко минути, господин председател? Благодаря. Та, има а, известно връщане на производството и в Европа, не само в САЩ. А, но втората част на въпроса ви беше свързана с квалификацията. А, вече ви дадох пример с химическата промишленост. Там вече се прави проучване за необходимите бъдещи а, специалисти. От ключово значение е да разполагаме с правилните специалисти. Имаше въпроси за взаимното признаване. Този въпрос трябва да бъде отправен към държавите членки. Европейските институции могат да упражнят натиск, но всичко зависи от отделните държави членки. Те трябва да започнат да прилагат законодателството за взаимното признаване не само по отношение на квалификациите, но по отношение и на други области. Това е основна пречка във вътрешния пазар. Имаме европейско законодателство в това отношение, но то просто не се прилага изцяло от държавите членки. За това остават много пречки. Господин Борели. Да. Вие упоменахте данъчната политика. В отговор на въпроса ви бих е, искала да кажа, че това е в правомощията на държавите членки, така че трябва парламента да се обърне към тях. Вярно е, че данъчните режими са ключов фактор. Данъчното време е голямо за малките и средни предприятия в различните държави членки. Това е тежко бреме, по-специално в тези държави членки, в които данъчния режим е по-тежък. В някои държави за малките и средни предприятия е по-трудно от е, други. На следващия въпрос за мрежата на предприемачите. Да, това е голяма мрежа, в нея се включват много местни търговци, така че предполагам, че една кампания по увеличаване на осведомеността може да свърши работа. Благодаря ви. Следващ кръг от въпроси. Please, you... Моля, искате да кажете нещо, искате да... Имам е, един въпрос. Не отговорихте на него. Става дума за индустриите, които са засегнати от кризата, като Гърция и Кипър или други страни, е, други бедни страни, за тях нищо не казахте. Независимо, те вярно, това не е обект на вашето изследване, но е важно, когато говорим за Европа, да осветлим и този въпрос. Благодаря. Е, отговорът ще дойде, надявам се, във втория тур отговори. Сега имаме 10 колеги, които искат да се изкажат. Моля ви, бъдете кратки, ограничете се в една минута. Не правете коментари, просто задайте въпроси. Господин Кели. Е, картината, която нарисувахте, не беше розова. Въпросът е, който искам да задам, е свързан с образованието. Говорихте за докторанти, за квалификации. Въпросът ми е дали се прави нещо по въпроса. Ние в Европа сме отговорни за този въпрос и трябва ние да направим нещо. Вторият оратор, госпожа Дела Кастило. Благодаря за презентацията. Беше чудесна презентация. Изследването е обширно. Искам да задам въпрос, свързан с пазарите. И по-специално въпрос за вътрешния пазар, за единния пазар. Тук може да имаме много предимства, но имаме един двоен проблем. От една страна, има много администрация, има ограни... бюрократични ограничения, свързани с европейското право. Имаме проблеми с прилагане на национално равнище на, национал... на, на, закон... на европейското законодателство. От друга страна, виждаме едно разпокъсване на пазара. Казва се, че би трябвало законодателството да бъде преве, е, прилагано по-добре преди да се създава ново законодателство. Това е така. Но какво става в областта, например, на а, е, индустриалната собственост и на авторското право? Авторското право допринася за разпокъсаността на пазара. Така че тук, мисля, трябва да намерим правилен баланс – господин Теличка. Аз съм малко изненадан за това, че говорихте за по-добро законотворчество. Ние се сравняваме с а, други страни и смятаме, че а, ние успяваме наистина да създадем едно добро а, законодателство. Съвета не прави е, анализи на последствията, но комисията прави такива. А, вие подчертахте предприемачеството. Това е така, съгласен съм. Трябва да положим повече усилия в тази област. Трябва да укрепим нашата възможност да подкрепяме бизнеса. Протекционизмът. Имаме вътрешен протекционизъм. Е, трябва да укрепим вътрешния пазар, в който да няма вътрешни бариери. До момента това не се е случило изцяло. Благодаря. Благодаря, господин Ройл. Най-напред, този дебат показва, че Проблемът е насъщен за Европа. На второ място искам да засегна въпроса за енергийните разходи. Какво означава това обаче? Трябва ли да се застъпим за фракинг в Европа или това означава, че трябва да оттеглим субсидиите за енергетиката? Каква трябва да бъде европейската система? Или на трето място, е, казвате, че законите и правилата са понякога много сложни. Какво означава това? Трябва да създаваме по-малко нови закони, така ли? а, би трябвало законите, които вече са на лице, да се спазват и прилагат. А, какво е вашето предложение за нашата бъдеща законотворческа работа? Господин Хенкел, благодаря. Искам да подчертая, че не е само разумно да се сравняваме с други. Би трябвало да се сравняваме и помежду си в рамките на еврозоната. Индустриализацията е нещо, което се случва в е, южната част на еврозоната, но не се случва в моята страна. Затова въпросът ми е, съгласни ли сте с френското правителство, което казва, че еврото е прекалено силно, например за Франция? и може би за Италия и за други южни страни, и прекалено слабо за Германия. Съгласни ли сте с това изказване? Благодаря, госпожа Непацка. Благодаря. Благодаря за вашия, анализ на дефицитите, свързани с индустриалния напредък. Може би трябва да помислим за стимули на иновациите. И аз мисля за определени препоръки, в които да са заложени финансови стимули, които да накарат компаниите да провеждат приложни изследвания – може би трябва да сме по-ясни в нашите инициативи, например по отношение на обществените поръчки, там да залегне изискването, изискването за иновации. Би трябвало да увеличим разходите за изследвания. Например, 3% бюджетен дефицит не би трябвало да накърнява инвестициите в изследванията и науката. Следващият оратор, господин Федерли. Благодаря. А, ние много често мислим за това какво би станало в бъдеще, Ние говорим за заетост в различните промишлености, така, добре. Интересуват ме, интересуваме вашето становище за това какво как би изглеждала индустрията на Европа в бъдеще. Е, вие казахте, че имахме водеща роля преди в много области, в тези области вече не сме водещи. И така, въпросът ми отново. Какви реформи биха ни позволили отново да поемем а, водещата роля в предишните области, в които бяхме водещи? Госпожа Тоя, благодаря. Искам да се спре на една тема, която за мен беше много важна а именно средствата. Казахте, че... Ето ме, тук, тук говоря. Е, казахте, че е, някои определени страни, като Испания и Италия, е, са в много притеснена ситуация, но тя е свързана с кредитите от банките, които не текат. Говорихте и за щатите а, а именно в Штатите се инвестира много в иновации, в изследване и то инвестициите идват и от частния сектор. Какво може да направим в Европа? Не съм чела вашия доклад, но спирате ли се на отделни примери? Знаем, че средствата са ограничени. Но а, е, именно заради това трябва да помислим какви инструменти, какви финансови инструменти може да използваме, които да произведат ефект на лоста. Какви, какви препоръки бихте могли да ни дадете, господин Лос? Благодаря. Когато говорим за индустрия, трябва да направим разлика между широкомащабната индустрия и малкомащабната индустрия. От една страна, голямата индустрия може да регистрира патенти, патенти но а от друга страна, малката индустрия, местната индустрия няма достъп до а, патенти до финансови ресурси, но тез, тази индустрия се основава на местните пазари и местни традиции. Според мен това е огромна пропаст между двата вида индустрии. Следващият колега. Много е трудно да разберем точно каква е ситуацията. Искам да цитирам нещо от страница 86. Казва се там, че 67% от заедостта в Испания идва в, е, е, е в частния сектор. Казва се, че малките и средни предприятия имат много труден достъп до кредити. И за Испания се казва, че именно там банките бяха спасени. 37% от брутния национален доход бяха дадени за спасяването на банките, много повече средства са необходими, обаче да се инвестират в малките и средни предприятия. Какви биха, вашите, какви биха били вашите препоръки? На какво да заложим? Дали да заложим на частен банков сектор или на публичния сектор? Благодаря, господин Хелмар. Благодаря. Ние говорихме за енергетиката, за цените в, сектори, в сектора и за привличането обратно на индустриализацията в Америка. Според мен обаче е, този процес в Америка се случи много бързо. Там в Америка цените на, за енергетик, в енергетиката са много ниски. Това не е така в Европа. Ние доброволно завишихме цените на енергетиката и подкопахме конкурентоспособността си. Дали това е отново старата история, че не ни трябват нови политики, а по-скоро трябва да поправим съществуващите политики, които не функционират добре. Колеги, както виждате, много интересен е дебатът. Моето предложение, моето предложение е да е, отложим гласуването си с 15 минути, защото получих нови заявки за изказване от нашите колеги. Така че, ако сте съгласни, нека продължим с дебата и отложим гласуването с 15 минути. Защото дискусията е много интересна, а искаме да чуем и отговорите от нашия гост. И така. Имаме господин Турмас от Зелените и господин Рубик. Господин Рубик, процедурен въпрос, така ли? Исках да ви помоля да а, продължим дискусията, може би след гласуването. Това би било друг вариант. Не е проблем да гласуваме сега и да продължим с дебата след това. Добре, може да помислим за това. Аз също, аз съм съгласен с вашето предложение, но е, нека помислим и за нашата гостенка. Е, те са също, тя е също ограничена във времето. Значи, ако искате да, да гласуваме сега, можете ли да ни изчакате с гласуването? Добре. На заседанието на координаторите ще се занимаваме с въпроса за бъдеще, как да се справим с такива ситуации. Сега, колеги, може би някои са дошли от вас е, специално за гласуването. Така че, може би, добре е да гласуваме сега ще, както казах, на заседанието на координаторите ще решим как в бъдеще да процедираме. Добре, прекъсваме дискусията, продължаваме с гласуването. Добре. Uh, in EPP Group, uh, В групата на НП господин Бони ще замести господин Евандовски. И трябва да разполагаме с правилният брой колеги, които могат да гласуват. Добре, в такъв случай започваме гласуването първата точка, която ще гласуваме е общият бюджет на Европейския съюз за финансовата година 2015 всички раздели. Скъпи колеги, ако имате някакви коментари, т.е. ако в списъка пред вас пише, че гласуването ще бъде електронно, това значи, че трябва да разполагате с картите си за гласуване. Защото от време на време ще ни се налага да проверяваме резултата от гласуването. Може да не е напълно ясен, а окончателното гласуване винаги е електронно гласуване. Така че ще ви помоля да си спомните, да запомните това и за в бъдеще. А сега нека пристъпим към самото гласуване. Както виждате, има редица изменения. Става въпрос за конкретните суми. Като виждате, всъщност има много дълги числа и аз ще почита само последните, т.е. вместо 5906 ще почета само 06. В следващия случай 00, 01. Така много по-лесно ще се ориентираме. Разбира се, гласува се за, против или въздържал се. Правилата, както виждате, са много прости. И така започваме с изменение 06 за, против, въздържали се, приема се. 00 за, против, въздържали се, приема се. 01 за, против, въздържали се, приема се. 99 за, против, въздържали се, отхвърля се. Оттеглено е изменение 06 на господин Купик и така продължаваме с 04 изменение на господин Таяни. За, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 00. Разделно гласуване. Първа част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Преминаваме към изменение 9.5 за, против, въздържали се, приема се. 0.1 за, против, въздържали се, отхвърля се. 60 за, против, въздържали се, Приема се. 02 за. Против. Въздържали се. Приема се. 07 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 03 за. Против. Въздържали се. Приема се. 09. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменението на господин Рубик и Бузек се гласуват заедно. За. Против. Въздържали се. Приема се. 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нула шест. Изменението на господин Таяни е отеглено. 05. За. Против. Въздържали се. Приема се. 9-7 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим електронно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 07 и 18 са идентични. и 7 гласа за, 16 гласа против. Приема се с голямо мнозинство. 07 и 18 са идентични за, против,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 въздържали се, приемат се. 41 и 30 заедно за, против, въздържали се, приема се. 40 и 2 и 31 заедно за, против, въздържали се, приема се. 43 и 32 заедно за, против, въздържали се, приемат се. 44 и 33 заедно за, против, въздържали се, приемат се. 45 и 34 заедно за, против, въздържали се, приемат се. 46 и 35 заедно за, против, въздържали се, приемат се. 47 и 36 заедно за, против, въздържали се, приемат се. 48 и 37 заедно за, против, въздържали се, приема се. 49 и 38 заедно за, против, въздържали се, приема се. 50 и 309 заедно за, въз... против, възрешали се, приема се. 9, 8 за, против. Нека да проверим електронно. Моля, гласувайте. Гласуваме изменение 98. Един колега в повече от Ауде и двама от НП в повече. Моля да направите нещо по въпроса в АУДЕ и НБ. Uh, Прекратете гласуването, виждате резултата на екрана. Приема се. 06 за. Против. Въздържали се. Приема се. Искате да проверим? Добре. Електронна проверка. Може да гласувате. Всички ли гласуваха? Един колега от НЕП е в повече и двама от социалисти и демократите в повече. Не знаеш, че толкова обичате да гласувате. Един колега от социалистите и демократите в повече. Сега има един от НП в повече. Valid? Fine. Okay, that's great. Now we can finish. Добре. Приема се. 51. За. Против. Въздържали се. Приема се. 52 за. Против. Въздържали се. Приема се. 14 и 53 заедно. Не, ням, всъщност, извинете, няма да ги гласуваме заедно. Гласуваме ги по-отделно. Разполага с грешни информация в списъка.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 Всички гласуваха? Дори прекалено много колеги гласуваха. Имаме двама от ТНП в повече. Всички гласуваха. Да, сега всичко е наред. Приема се. и 40 заедно. За. Против. Въздържали се. Приема се. 58 и 41 заедно за. Против. Въздържали се. Приема се. 59 и 42 заедно за. Против. Въздържали се. Приема се. 60 и 60, 60 за. Против. Въздържали се. Приема се. 61 и 43 заедно за. Против. Въздържали се. Приема се. 62 и 44 заедно. За, против, въздържали се, приема се.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 Има двама в повече от социалистите и демократите. Гласуваме по 0-2. Сега вече всичко е наред. Приема се. 0-3. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Гласуване. Моля, гласувайте. Гласувайте.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 You must read it out. 33 in favor. So in 03. И така. Резултата за 03 е следният. Говорим за изменението на господин Белет. Резултатът е 33 гласа за, 25 гласа против, 2 въздържали се. Ние виждаме резултата, но резултата не е на екраните пред вас. Не знам защо, има някакъв проблем. Виждате го на малките екрани пред вас, но не и на големите екрани в залата. Добре, всичко е наред. И така продължаваме с изменение 90. За. Против. Въздържали се. Приема се. 91. За. Против. Въздържали се. Приема се. 13. За. Против. Въздържали се. Приема се. 92 и 57 заедно за, против въздържали се, приема се. 93 58 заедно за, против въздържали се, приема се. Окончателно гласуване по електронен път, моля гласувайте. Има трима колеги от НП в повече. Все още има един колега от НП в повече. Сега вече всичко е наред. Резултатът е 45 гласа за, 5 гласа против, 11 въздържали се. И така приключихме с това малко, доста сложно гласуване. Следва едно много по-кратко и лесно гласуване. говорим за следващата точка, която ще гласуваме за единият европейски пазар за електронните съобщителни услуги. Of... Тази точка е важна, защото мнозинството от членовете на комисията трябва да гласуват за мандат за преговорния екип. Нужни са ни 33 гласа. Ще гласуваме Електрон. 34 поправя се председателя. Трябва ни мнозинство. Имаме 67 члена на парламента. На, извинете, 67 члена на нашата комисия, така че ни трябва 34 гласа. Очакваме позицията на съвета, разбира се, както и мандат за съвета. Бих искал да ви напомня още нещо, което е много важно, а именно – при предишния мандат на парламента през април 2014 година бе приета позиция на Европейския парламент на първо четене. Това беше по решение на нашата комисия. На 22 юли, т.е. преди 6 седмици, бе прията позиция на нашата комисия съгласно член 229 от процедурния правилник и тогава решихме да се потвърди позицията ни от първо четене от предишния мандат на парламента. Тоест това беше ваше решение. Същевременно госпожа Дел Кастилю бе преизбрана за докладчик на док... по този доклад. Госпожа Дел Кастилю беше докладчик и по време на предишния мандат на парламента. Така че сега гласуваме за мандат на преговорния екип. Какво означава преговорен екип? Председател на комисията, докладчик и докладчици в сянка, като може да бъдат включени и няколко допълнителни докладчика по смисъла на член 54 от процедурния правилник. Екипа не е много голям, Нека да ви напомня, че италианското председателство гледа на това досие като приоритет и изисква от нас да приемем позиция колкото се може по-бързо. Ние обаче дори спреварваме нещата, защото вече ще гласуваме дори преговорен екип. Ние сме готови. Ще бъдем готови, ако гласуваме сега за мандата на преговорния екип и за неговия състав. Това може да стане до няколко секунди. Разбирам, че всичко е ясно за вас, нали така? Нека пристъпим към гласуване, начало на гласуването. Well, well, growing EPP. Too many. Okay. Okay. Let us check. The vote is closed. Край на гласуването. 55. Uh, гласа за, 2 против, 4 въздържали се. Okay. So we continue the debate. Добре, продължаваме с дискусията. Нашия гост изпи две допълнителни кафета, докато ние гласуваме. Uh, if anybody would like to leave the room, please do it as quick as possible. We like all of you. Моля, напуснете залата тихо. Иска ни се всички вие да останете, но щом сте решили да напуснете, моля направете го тихо. I would like to say, please stay with us, but it... Иска ми се да ви кажа, моля ви останете тук сред нас, но изборът си е ваш. Okay, Okay, so let us finish up. Нека довършим дискусията си. Неофициална дискусия. Okay. Uh, our lady is very happy having the mandate. Нека започваме. Господин Турмес би искал да каже няколко думи от името на зелените, доколкото разбирам, защото не можахме да чуем одебе вашата позиция. Един въпрос, господин председател. Вярно ли е, че някои държави, като Дания, например, където цената на електроенергията е висока, Та вярно ли е, че тези държави като Дания показват по-ефективни економически резултати? Значи има комбинация от цената на електроенергията и прилаганите програми за енергийна ефективност. Вярно ли е, че в крайна сметка тези държави имат по-конкурентни економики от онези държави, които изкуствено а, държат а, а, ниска цена на електроенергията за предприятията? Благодаря. Господин Бутикофер. Благодаря, господин председател. Бих искал да се спра на един аспект от проучването, който бе упоменат и от други колеги, а именно достъпа до финансиране. Зачитам заключенията и виждам, че съгласно опита на малките и средни предприятия, това е един от основните проблеми, като изключим проблема с намирането на клиенти. Съгласно цифрите, които цитирате тук, този фактор е много по-важен от всички останали, с които се занимаваме. Което означава, че съм а, разочарован че на масата тук не се прави някакво предложение за начина по който бихме могли да променим положението. Впрочем, току-що комисията ни се противопостави на две предложения за увеличаване на финансирането на научната и развойна дейност сред малките и средни предприятия, което е жалко, но факта си е факт. Вие упоменахте секюритизацията, но не упоменахте използването на фондовете за регионално развитие, държавните помощи или, например, изключенията, които да се прилагат анблок или мерки във връзка с ефективността. Има много идеи. Малките и средни предприятия настъпват и на пазара на облигации, така че тук има липса на амбиция за решаване на основния проблем, който стои пред нас. Благодаря ви, госпожа Гростет. Господин председател, ще бъда изключително кратка. Госпожа Силвест ни представи всички необходими условия за засилването на растежа чрез индустрията. Ако говорим за конкурентоспособност на нашата промишленост, то тогава трябва да поставим и следния въпрос. Кои са мерките, които трябва да предприемем в рамките на европейския процес на вземане на решение, за да се насърчи е, конкурентоспособността на европейската промишленост. Всичко това е част от е, индустриалния растеж, разбира се. И ние говорихме за всичко това, но никой не спомена процеса на вземане на решение на европейско равнище. Какво трябва да направим спешно, за да може да се лансира економическия растеж. Благодаря, господин Силикокис. Благодаря ви. През последните години непрекъснато казваме, че трябва да се върнем към реалната економика, за да се създадат работни места. Казваме също така, че е важно държавите членки в Европейския съюз отново да отбележат растеж. За съжаление обаче не се въвеждат никакви мерки, специално за държавите в южната част на Европа. Във връзка с деиндустриализацията, необходимо е да се предприемат подпомагащи мерки, както това се прави по отношение на достъпа до кредити. Необходимо е да се въведе по-конкретна политика. И би било интересно да чуем вашето мнение за начина по който бихме могли да подкрепим малките и средни предприятия в южната част на Европа. През 2012 година бе започнат дебат в комисията и в съвета във връзка с държавните помощи. Вярно е, че Европейския съюз би могъл да бъде конкурентоспособен, но за това е необходимо да решим въпроса с държавните помощи към малките и средни предприятия в Европа. Благодаря. Следващия оратор благодаря ви, господин Рансдорф. Благодаря ви, господин председател. Мисля, че с оглед на настоящата ситуация най-важното е да се спре войната в Украина. Това е важно за економиката на Европа. Тази война е заплаха. Знаете, че има заплаха за Централната банка в Украина. Не трябва да се стига до фалит на Централната банка, а това означава, че трябва да се сложи край на войната там. На следващо място енергийната криза в Украина. След 40 дни ще се стигне до критичен недостиг на електроенергия в Украина. Гражданите ще бъдат лишени от електроенергия. И тогава няма да има никакво а, решение, освен изсичането на горите и събирането на а, трева и на тор, за да може да се използват а, те като альтернатива. Просто трябва да се сложи край на военните действия, защото това заплашва нашата стабилност. В дългосрочен план това ще бъде и тежко бреме за нашите економики. Благодаря. Благодаря, господин Пипър. Благодаря, господин председател. Е, много добри идеи има в това изследване, но искам да продължа идеята на господин Бютикофър. След като се говори толкова много, е, след като се залага толкова много за структурните фондове, Мисля, че средствата, които се дават за Южна Европа, за, в Южна Европа за създаване на фирма са еднократни помощи. Ето защо трябва да се съсредоточим върху инфраструктурата, върху а, пазарите, върху системите за образование и преквалификация. Така че идеите в изследването са много добри, но нещо липсва. Това е, е недоброто отношение към инвеститорите. Ако аз като инвеститор имам една добра идея за инвестиции, е, не бивам равно третиран в Польша или Германия и в Южна Европа. В Южна Европа разходите са по-големи мисля, че политиката на Европейската инвестиционна банка по отношение на малките и средни предприятия трябва да се промени. Малките фирми трябва да могат да намалят разходите си и да им бъде даден по-добър достъп до кредити. И това може да стане главно чрез банките и чрез Централната банка. Това, този елемент ми липсваше. Господин Таяни. Това заключенията на изследва... в изследването са правилни, Мисля, че имаме нужда от нова политика. И тя трябва да дойде от комисията. 150 милиарда се инвестират в промишлеността, добре, но много въпроси, въпреки това, остават отворени и те бяха засегнати от колегите. Ние приехме документ на комисията, е, който според мен върви в правилната посока. И през този мандат, според мен, трябва да се съсредоточим върху създаване на една група, която да се занимава с въпросите на заедостта. Освен това, много е хубаво да продължим с тези изслушвания. Моето предложение, нещо, което бе засегнато и на е, една предишна среща на Екофин. Освен Екофин, би трябвало да има и друг съвет, който да се занимава с економически въпроси. Мисля, че имаме нужда от е, съвместяване на макро и микроекономиката. Е, така ще помогнем на реалната економика. Благодаря. Разбирам, че вашият опит в комисията може много да ни помогне. Ще разчитаме на вашите идеи. Господин Ерлър, не. Той се отказва. Добре. И така. Давам думата на нашата гостенка за отговор. Колеги, следващият път ще изслушаме комисар Ферочи по подобен въпрос, а именно конкурентоспособността на европейската економика и реиндустриализацията. В момента той е комисар и той ще обсъди с нас същата тема. Така че ще имаме възможност за допълнителна дискусия. Госпожа Грифин, благодаря. Анализът мисля, че е правилен, но въпросът е как е, ще приложим неговите резултати. Заетостта е проблем. В Обединеното кралство само заетостта маскира статистиката за ниското заплащане и незаетостта. Какво може да направим в тази област? В някои растящи сектори тази тенденция е особено силна. На второ място, какво може да се направи с стажовете и, и преквалификацията. Госпожа Переш. Благодаря ви, господин председател, че ми давате възможност да взема участие в разискването на този етап. Госпожо Стоба, мисля, че разискването около вашето много добро изследване е много удачно. Парламента обсъжда, се подготви да разгледа състава на новата комисия. Както знаете, господин Таяни отговаряше за промишлеността през предишната комисия. Въпросът ми е, имате ли препоръки за начин по който трябва да се разгледат всички тези въпроси в новата комисия и в частност при разпределянето на ресорите, за да имаме възможно най-тегъв подход към всички тези отрасли? Definitely. Yours. <laughs> okay, thank you. И така, е, Нашата гостенка има думата за отговор. Най-напред ще отговоря на въпроса, на който не отговорих от първия кръг въпроси. Въпросът за страни от Южна Европа и бедните страни. Това е голям въпрос – много от инструментите са на лице, например структурните фондове. Е, може да се подкрепят е, инфраструктурите с тези средства. Може да използваме тези е, средства именно за подпомагане на индустрията в Южна Европа и особено в страните много засегнати от кризата. За държавните субсидии това е политически въпрос. Дали те могат да бъдат при, успешно приложени. Аз не мога да взема отношение по този въпрос, но смятам, че може да очакваме по-добра употреба и абсорбция на структурните фондове. Сега за административните проблеми. по-добро законотворчество. Много неща в тази област се случват. Може би трябва да се направи оценка на въздействието на новото законодателство, какво е въздействието му върху индустрията, дали се намерява бюрократичната тежест. Има много административни проблеми, с които се сблъскват предприятията в държавните членки и тези проблеми е, проистичат от, закон, от европейското законодателство, но понякога трудностите идват от недоброто прилагане на национално ниво. И тук а, е, имам предвид заостряне на изискванията понякога и така нататък. Имаше въпроси за финансирането на иновациите и на изследванията финансовите стимули, като е, данъчни кредити, данъчни облегчения за компании, които инвестират в изследвания и иновации. Да, това е добре. А, е, такива мерки се приемат в някои държави членки. В някои държави членки има 100% намаляване на данъците за такива предприятия. В други държави членки ставката е по-малка. За обществените поръчки. Тази рамка дава възможност за залагане на изискване за иновации. Има пространство тук публичния сектор да използва обществените поръчки да заложи именно изисквания на, за инвестиции в иновациите. Например, военните имат много програми, с които се финансират с публични средства Има различни форми на инвестиции, например публично-частните партньорства. И това са все инвестиции в обществен интерес, инвестиции в иновациите и новите технологии. Не знае дали мога да отговоря на всички въпроси. Разходи за енергия. Естествено, това, са, това е огромен въпрос. Това е политически избор а, за баланс между енергийна политика и екология. В някои държави, например в моята страна Дания, има стимули за компании, които прилагат политика на енергийна ефективност и които прилагат зелени технологии. Високите енергийни разходи са чувствителен проблем за много компании, но ние използваме тези а, високи цени, а по-скоро като политическо решение, като стимул за инвестиции в зеления сектор. Но аз не мога да дам повече инструкции и пред, предложения в този смисъл. say about that. <laughs> How to organize the college of commissioners, I don't think I haven't. Сега за бъдещата комисия аз не мога да нямам, не мога да кажа нищо по този въпрос. Имаше въпроси за какви мерки да предприемем. Мисля, че изследването ясно показва, че тематиката е много сложна. Много въпроси трябва да се решат. Енергийните разходи, цените на енергия. Но европейските институции трябва най-вече да се съсредоточат върху единия пазар, неговото подобрение, подобряване на законоприлагането на национално и европейско равнище, е, хоризонт 2020 е, в е, тази стратегия става дума за улеснения достъп до кредити, което е също много важна тема, но много неща са въпрос на политически решения – е, като например участието на частния сектор и, публичната, и подкрепата от публични средства. Така или иначе, всичко това се влива в, общия европей, в общата европейска рамка за изследване, но баланса трябва да бъде е, формулиран на политическо равнище. Председателят благодаря. Явно е, е че някои от въпросите са много сложни. Как да се организираме в европейските институции, как да имаме повече влияние, как да накараме държавите членки да подкрепят енергийната ефективност и реиндустриализацията, как да се съставят цените за енергия. Естествено, всички тези проблеми трябва да се решат и ние ще е, обсъдим тези въпроси с, на следващото заседание, което обявих с комисаря. Нека благодарим на госпожа Силвест от Детския технологичен институт. Тя ми представи един великолепен доклад. Госпожо, благодаря ви от сърце. Заслужавате аплодисментите. Продължаваме ще продължим да сме в връзка с вас и да обсъждаме тези важни въпроси. А сега, колеги, преминаваме към следващата точка. Това е също много важна точка. Това е подновяването на мандата на изпълнителния директор на ЕНИСА. Това е Агенцията на Европейския съюз за мрежова информационна сигурност. Това е дълго заглавие и за мен е дълго, но Ениса е кратко, кратка абревиация, така че явно трябва да запомним. ЕНИСА е свързана с информационната сигурност. Удо Хелмбрехт, неговия мандат като изпълнителен директор трябва да бъде подновен. Добре дошли в парламента. И нека кажа, че подновяването на мандата е свързано с представяне на кандидата. Това изслушване е важно и за двете страни. Важно е от формална и от е, съдържателна страна. И така, добре дошли в парламента. Имате 10 минути на разположение да направите вашето въведение. Уважаеми господин Бузек, уважаеми членове на комисията ИТРЕ, благодаря ви за тази възможност да се обърна към вас и да ви представя важната работа, която извършва ЕНИС в Европа. Казвам се Удо Хелмбрехт и бях назначен за изпълнителен директор на ЕНИСА през октомври 2009 година. През следните няколко минути ще се спра с няколко думи на това, защо е важна ЕНИСА и с какво се занимава тя. ЕНИСА е европейска агенция, която представлява център на експертно познание в областта на киберсигурността. Разполагаме с 70 служители и техен бюджет около 10 милиона евро. Разположени сме в Гърция, като задачето ни е в Хераклион, а повечето служители работят в Атина. От 2009 година, както поех поста, финансовото управление на агенцията значително се подобри и а, сега е една от най-добре справящите се агенции. Работим за отворено, сигурно и безопасно киберпространство в Европейския съюз. За да подпомагаме държавите членки да подобрят своят капацитет и своята готовност за справяне с кибератаки, проблеми и инциденти. Също така подкрепяме разработването на политиката на Европейския съюз в областта на информационните технологии и киберсигурността. Една от основните Едно от основните предимства на ЕНИС е тясното сътрудничество и мрежа, което сме изготвили с, с всички заинтересовани страни. Ние работим в тясно сътрудничество с частният и общественият сектор и а, се основаваме на техният практически опит. Като пример, пан-европейската Европейските тестове срещу кибератаки на европейско равнище показват нашата, нашият опит в тази област. През 2000 година нямаше стандартна процедура, а днес тя не само, че съществува, но и беше тествана чрез много сложни упражнения и симулации, които в които вземат участие всички държави членки. Защо е важна нашата дейност? Защото информационните и комуникационни технологии са гръбнака на всяко модерно общество. Отвореният безопасен киберпространство е и безопасността ни е жизненно важно, то е заложено в карта за основните права и е в основата на доброто функциониране на единия пазар. При след това, ИКТ и технологиите и бизнес възможностите за нещастие са свързани и с възможност за злоупотреби. В днешния свят киберсигурността е очизнено важно да се гарантират нашите ключови структури. Банкирането, телекомуникациите, енергетиката, управлението на водоснабдителните мрежи, здравеопазването и производството. Приближаваме се към епохата, в която всеки инструмент, всеки уред в дома ви ще бъде достъпен през интернет. Също така се разработват електронното здравеопазване, електронното банкиране, електронното търговия, електронното образование. Тоест технологиите, в които се разработват в момента и които ще гарантират интелигентен начин на живот в интелигентни градове в бъдеще. Сега с няколко думи ще ви представя дейността ни в момента. Ние подкрепяме разработването на политиките за справяне с кибер заплахи и за целта подобряваме капацитета в всички държави членки, например чрез разработване на екипите за действие при инциденти в информационната сигурност. Стремим се да подобрим защитата на личните данни, докладваме за случаи на нарушаване на, на, на успешни атаки срещу сигурността. Единственото постоянно нещо в киберсигурността е постоянната промяна. И преди факта, че разполагам с ограничено време, ще се спра на два важни, отра... два важни отрасли – изчисленията в облак и ключовите инфраструктури. Изчисленията в облак променят начинът по който се осъществяват търговската дейност. През 2009 година наш ЕНИ се излезе с доклад, свързан с оценка на риска при изчисленията в облак. Както знаете, вече все повече от данните на потребителите се прехвърлят към по-големите платформи на изчисленията в облак. И професионално управляваните платформите изчисления в облак значително увеличават безопасността на управлението на тези данни но някои от тези големи центрове излизат извън контрола на потребителите. Някои мог, те могат да бъдат разположени всякъде по света, което поставя въпроса за юрисдикциите и правото, което се прилага за тях и също така увеличава опасността от атаки срещу тях. Ето защо ние предлагаме специфични разпоредби, сред които системи за аудит и контрол и е, разбира се подобряване на, безопас... на капацитетът за справяне с заплахи. Вторият въпрос е свързан, с който искам да се спра, е свързан с инфраструктурата и тези наречените интелигентни мрежи. Потребителите са напълно зависими от електроразпределителните мрежи. Ето защо трябва да се инсталират интелигентни броячи на електронни електромери във всички домове, които ще контролират потреблението и те ще бъдат свързани в един общ софтуер. Но опитът ни показва, че няма идеален софтуер. И така, например, ако даден престъпник успее да включи едновременно всички или да изключи едновременно всички интелигентни електромери, това може да засипе цялата система. Ето защо е ясно, че има още много да се направи в областта на сигурността на информационните и комуникационни технологии. Все повече се набляга за взаимосвързаността в интернет, а големите данни дават възможност за нови възможности за изчисляване и разбиране на нашето поведение. Големите данни също така създават, и нови притеснения, свързани с защитата на личните данни. Друг проблем е кражбата на самоличност. Ако а, разгледаме проекта Хоризонта 2020, смятам, че и се може да играе важна роля в него. Също така съществува и вътрешен, вътрешният пазар на ИКТ и на продуктите в областта на киберсигурността не е достатъчно добре равновесен. Така, например, пазарът в САЩ функционира на принципа на това, идващ от предлагането, а не на тласък, идващ от търсенето. ЕНИСА също така работи частно сътрудничество с а, органите за стандартизация. Ние вече сме сключили споразумение с Европейски институт за стандартизация в областта на телекосъобщенията. ЕНИСА също така подкрепя прилагането на европейското законодателство, като например предложението за регламента за защита на личните данни и а, предложението за идентификация в интернет. Каква е визията на ЕНИСА за едните 5 години? ЕНИСА възнамерява да използва своето експертно мнение, за да, подкреп, за да подкрепи развитието на ИКТ в Европейския съюз. Затова тя ще подкрепи със своето експертно мнение държавите членки, европейските институции, ще допринесе за растежа на европейският вътрешен пазар. За целта ще се спрем на следните стратегически приоритети. Най-напред да разработим и да, да поддържаме високото равнище на експертиза на европейските участници в гарантирането на киберсигурността. На второ място ще подкрепим държавите членки и европейските институции. На трето място ще подкрепиме държавите членки и Европейската комисия в разработването и прилагането на политиките, с които ще се изпълнят регулаторните изисквания в областта на киберсигурността. И накрая ще засилим сътрудничество между държавите членки и частния сектор. В заключение, смятам, че НИС истински център на експертен опит в Европейския съюз и по този начин е в най-доброто положение да се справи с заплахите в тази област. За целта тя ще допринесе за прием, взимането на най-добрите възможни решения от гледна точка на киберсигурността в Европейския съюз. Както казах, трябва да продължаваме да, се, да отделяме голямо внимание на този проблем през едните 10 години. Мандатът на ЕНИЗА изтича през юни 2020 година и съгласно регламента на ЕНИСА през юни 2018 година ще бъде публикувана оценка на ефикасността на дейността на агенцията. Казвам с две думи, през едните пет години ЕНИС ще трябва да се справи с променящ се пейзаж на, екът, на иката, оценката, която ще бъде изготвена през 2018 година и евентуалната възможност за увеличаване на мандата ни от страна на Европейската комисия. Обеден съм, че агенцията се ползва с вашата пълна подкрепя и, ще се, надя... и се надявам, че ще ми се доверите през следните 5 години да се е, опитам да се справя всички тези предизвикателства. Така и бих благодаря на Европейския парламент за подкрепата, която, която той оказва на нашата агенция и се надявам да продължаваме да се ползваме с тази подкрепа през следните 5 години. Аз мога да ви връча, че ние ще направя всичко възможно да принесе за киберсигурността на европейските предприятия и граждани. Второ. Европа. Благодаря ви, господин директор. Вие се вмесихте в рамките на времето, което ви беше отредено. Сега ще чуем за две минути коментарите на политическите групи, и на координаторите. Господин Бони от името на НБ най-напред. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин директор, всички ние осъзнаваме нарастващите предизвикателства с киберсигурността. Цифровото развитие се развива главоломно, същевременно има много хакерски атаки, киберпрестъпления и те се опитват да разрушат този свят. Много заплахи има в областта на изчислителните облаци, както и вие сами ги упоменахте. Има проблеми с банковата система, защитата на личните данни, защитата на личния живот – така, например, електронното здраве и електронната самоличност ще бъдат с ключово значение за бъдеще. Единственият инструмент, с който разполагаме, за да отговорим на тези заплахи, е основни и този инструмент, с който разполагаме, но той трябва да бъде вписан в по-добър регламент на вашата агенция. Нуждаем се от по-добро законодателство. Няколко въпроса имам към вас. Първо, какво смятате за прилагането на директивата за сигурност на мрежата? Какво е мнението ви за потенциалните бариери или пречки, идващи от някои държави членки, тъй като те отлагат въвеждането в сила на тази директива? На следващо място. Каква подкрепа смятате, че би била необходима от страна на Европейския парламент, за да може директивата да се превърне в истински инструмент, който да сложи началото на обмен на информация между заинтересовани страни и държави членки? На следващо място. Каква е според вас ролята на европейското законодателство? законодателство по-специално директивата за сигурност на мрежите и какви са евентуалните реформи за а, регламента за защита на личните данни. Електронните сделки във вътрешния пазар също се регулират от регламент. Смятате ли, че това законодателство ще подобри положението? Смятате ли, че ново законодателство би могло да промени ролята на вашата агенция? На четвърто място, какъв вид институционална подкрепа ви е необходима в бъдещите години, когато от вас ще се изисква а, съсредоточаването върху ранното предупреждение и справянето с новите заплахи в киберпрестъпността. И последния а, въпрос, който бих искал да ви отправя. Кажете ни, моля, нещо повече за а, ролята на новия проект за сигурност. Вие говорите за сътрудничество между агенцията и индустрията. Може ли да ни кажете малко повече за този проект? Моля, придържайте се към времето, което ви е дадено, казва председателя. Сега да чуем госпожа Дали от социалистите и демократите. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин изпълнителен директор, за презентацията, както и за доклада, с който ще се запозная по-подробно. Интересна истината смятаме, че за кратко време агенцията даде добър принос както към сигурността на мрежите, така и към сигурността на информацията. Считаме също така, че е пределно ясно, че продължаването на съществуването на тази агенция в настоящия и вид няма да позволи да се посрещнат новите предизвикателства. Вие сам упоменахте бързите промени, които настъпват в киберпространството. Така че трябва да помислим как да се справим с тези бързи промени, да помислим за новите предизвикателства. В този контекст бих искала да ви попитам следното. Как смятате, че вашата агенция ще допринесе за сигурността на мрежите и информацията на равнище Европейски съюз и на световната сцена? Вие сте установили кои са основните предизвикателства пред вашата агенция и бих искала да попитам, разполагате ли с план, за да се справите с тях? На лице ли е план? Или може би възнамерявате да изготвите такъв, за да разполагате с стратегия, така че да ам, защитите ефективно нашите деца, когато са в интернет. На следващо място, вътрешния пазар – за различните продукти и услуги в Европейския съюз не е балансиран. САЩ и американските компании, компании имат монополно положение. Така че как бихме могли да променим тази ситуация? Благодаря ви, казва председателя, за това, че се вписахте във времето. Сега госпожа Ернст от ГУЕ. Окей, okay, uh, интересуваме проблематиката и интернетна сигурност и по-скоро аспекта, който стана много явен напоследък, а именно заплахата от проследяване, от следене. Е, всички ние знаем, че тайните служби, НСА и други тайни служби следят е, трансфера на данни. Е, Тоест, опазването на личните данни е проблем. Според мен, Ениса тук има огромна роля, но нещата са като битката на колият. Когато говорим за опазване на данните, искам да попитам, дали вие се чувствате достатъчно силни, за да окажете отпор на тези заплахи, а именно проникването в личното пространство. На второ място, съвета обсъжда пакета за личните данни, да видим какво ще се случи. Общия регламент също поставя въпроса за най-важните точки според вас, обаче кои са най-важните точки за тристранната, които трябва да се обсъдят на тристранната среща? Вие знаете, че се провеждат такива трилози и аз говоря като член на комисията Либе в момента също. Интересуваме какво е вашето становище. От името на Европа на свободата и демокрацията, господин Дарио Тамбурано. Buongiorno. E, una domanda relativamente alla... Добър ден. Аз имам въпрос, свързан с личните данни на европейските граждани. Някои от нас са нови тук и ние не познаваме разпоредбите предприети от вашата агенция – които да позволят да се избегне наблюдение като това, което се а, извършва от САЩ. Може ли да ни запознаете с тези разпоредби? Благодаря, казва председателя. Първия в списъка ми е господин Елиер. Благодаря, мисля, че много неща бяха вече засегнати. От името на ИТРЕ обаче искам да ви благодаря за вашата работа и приветстваме вашата номинация, подновяването на вашия мандат. И това го казвам не от учтивост. Е, парламентът е, се бори три години и половина с държавите членки за новия мандат. Опитахме се да укрепим, да увеличим бюджета на ЕНИСА, така че наша задача е да следим тази тема. Имаше много голям желание от някои държави членки да, органи... да ограничат бюджета на ЕНИСА, така че комисията, комисар Крос и парламента с общи усилия успяха да укрепят и усилят ролята на ЕНИСА. Е, и да и предоставят един сравнително адекватен бюджет. Подчертавам, е, това се случи в... Е, подкрепата идва от всички партии. Ние следим много много с голям интерес вашата работа. В момента не се знае докъде ще стигне нашето законодателство. В тази област няма да ви задавам въпрос, исках просто да, благодаря, да ви благодаря за вашата работа. Благодаря, госпожа Нюенхаузен. Uh, благодаря, господин председател. Благодаря за презентацията. Вие казахте, че Единствената конста, константа в е, областта е непрекъснатата е, заплаха, но промените непрекъснато също се променят. Е, това е единственото сигурно. Вие говорихте за предизвикателствата Казахте, че е, вие ще се опитате да предоставите препоръки, решения. Е, това звучи чудесно, но искам да, приветствайки вашия оптимизъм, да ви попитам е, на какво се основава вашият оптимизъм, че ще може да предоставите съответните решения. Е, ни се застава зад стратегията за изчисленията в облак. Е, вашата брошура се казва, че искате да завишите стандартите е, в, е, при преноса на данни. Добре, но хакерите, както се знае, не са е, част от заинтересованите страни, които ви подкрепят. По-скоро бихте трябва, би трябвало да разчитате на Европол. Как смятате обаче да се справите с тези предизвикателства? Благодаря. Други колеги, които да искат да се изкажат, не виждам. Имате думата за отговор. Господин Хелмбрехт. Благодаря. Благодаря за вашата подкрепа. Благодаря за вашите въпроси. Както казахте, Имаше, е, минах, е, мина доста време, за да се уточни този мандат. През 2018 година ще имаме обща оценка на нашата дейност. Тогава ще отново ще се говори за продължаването на мандата на агенцията. Нека започна с отговорите. Най-напред за директивата. Въпросът винаги се задава какво може индустрията да регулира сама и кога парламента трябва да се съдейства. От, името, от гледна точка на агенцията, на правителствата, <clears throat> не всичко е направено от страна на държавите членки. Ще се спре на три основните точки. Най-напред структурата на управление в е- Европа. Много е важно във всяка държава членка да има структура за а, управление на кризи. През последните пет години имаме, натрупахме опит на техническо равнище. Всеки две години провеждаме едно учение на европейско равнище. От техническа гледна точка ние много сме се подобрили. Имаме а, сертификати. Имаме Центъра за квалификация, Евросерт, а, който също отговаря за идентификация на евентуални заплахи. Въпросът обаче е какво се случва в а, време на остра криза, към кой комисар да се обърнем, каква стратегия да приложим. Няма стратегия във всяка държава членка. Това беше първото. Второ. Ам, Докладване на инциденти. Ако имаме такава система, това много ще ни помогне. ако искате да вземате добри решения, трябват ви да, данни, трябва ви статистика като депутати. Тоест, член 33а постановява, че операторите предоставящи интернетни услуги трябва да докладват за всякакви инциденти. Но въпросът е какво знаем за нашата критична инфраструктура. След е, кризата заложихме подобни изисквания за банковия сектор, но виждаме, че няма достатъчно информация. Въпросът ни е каква информация ни трябва, какви инциденти трябва да се докладват. Това беше на второ място и на трето то място искам да се спре на обмена на информация. Обменът на информация се случва на база на доверие, повече или по-малко, поне в нашата общност. Т.е. разчитаме на сигурността на държавите членки, но в държавите членки имаме различно ниво на обмен на данни. И когато става дума за класифицирана информация тя се обменя само в определени кръгове. Основното предизвикателство е от една страна да имаме доверие и от друга страна това доверие да залегне някакси в законодателството. И именно тук е голямата трудност. Говорихте и за регламента за защита на личните данни – Да, нещо общо ще кажа по този въпрос. Една от ценностите ни е защита на личните данни в Европа. Имаме технологии, например крип, и криптовите технологии и подобни технологии, които могат да се справят с проблема, <clears throat> но предизвикателството от 10 години е, че не може да приложим тези технологии в нашето ежедневие. Електронният подпис, например, той не се използва всеки ден от всички. Какво ни трябва? Може би си спомняте един проект за електронния подпис, който проведохме преди години. Въпросът е обаче, индустрията, бизнесът да ни даде възможност за прилагане на електронния подпис, на криптирането, като част от нашето ежедневие. Сега, за сигурността по поръчка, така да се каже, преди 50 години. Не говорихме, преди 15 години, извинявайте, не говорихме много за безопасността на продуктите, на, на Говорихме много за качеството на софтуера, за изискванията към производителите, <clears throat> но много неща се случиха в бизнеса. Качеството на софтуера се подобри. Имаме стандарти, общи стандарти, които се прилагат в много места, в много случаи, в много продукти, не във всички. Но Сигурността на продуктите е приоритет само за, класиф... за, за софтуер, който обработва класифицирана информация. Тоест, нямаме готов продукт, който да задоволи нуждата от сигурност, готов, който да може да се купи на пазара. На смартфоните, на мобилните телефони нямаме е, Сигурност всъщност. Е, ние ползваме компютъра на телефона и приспособяваме към хардвера някакъв вид софтуер, който до някъде да гарантира сигурността ни. Сега по отношение на основните предизвикателства. Имаше такъв въпрос. Какво мога да кажа? Ползваме услугите на много експерти. Нашето предимство е, че имаме хора от бизнеса, от обществения сектор, това са много мотивирани хора. Имаме много колеги, които работят по нашите проекти и са ни в услуга с своята компетентност. Проблемът, с който се сблъскваме, обаче е бюджета. Предварителният бюджет за центъра – бе направен преди кризата. Разбираме, че държавите членки не могат да увеличат бюджета ни, но остава дума в крайна сметка за приоритети тук. Нашите предизвикателства са свързани с избора на теми и понякога губим от полезрението си важни теми – и понякога не може да работим по дадени теми поради липса на средства. Сега за вътрешния пазар и за нещата, които се предлагат, продуктите, които се предлагат и продуктите, които, от които има нужда. Независимо дали става дума за инфраструктура за правителствата, винаги имаме а, продукти, произведени за общия пазар. Имаме социалните мрежи, имаме, а, имаме търговията по интернет, имаме големите играчи, като Amazon, Amazon а, Microsoft, IBM и така нататък. Въпросът е какво може да направим с бизнеса в Европа. Хубавото е, че малките и средни предпри... предприятия могат да ползват една сравнителна сигурност в интернет. Какво може да направим? Може да създадем една... И, имаме вече група с представители от бизнеса, от големите играчи, но имаме представители и от по-малките фирми. Процесът е следният. Получаваме а, идеи от бизнеса, от университетите, от изследователските институти и предоставяме тази информация в управителния съвет. Опр... Представяме тази информация на държавите членки. По този начин се опитваме да обсъждаме съвременните предизвикателства и да намираме решения за тях. Предлагаме съответни програми и промени в наличните програми. Това е нашия процес. Сега, следващ въпрос. Мандата на ЕНИСА до някъде включва и въпроса за е, шпионирането, подслушването. Е, трябва да обясна малко по-добре предизвикателството. Киберсигурността е огромен въпрос за нашето общество. Е, навсякъде може да има злоупотреба с интернет. Независимо дали става дума за електронно банкиране или други сектори, винаги има пространство за киберпрестъпност. Stuxnet атакува един, една ир, иранс, ир, иранска атомна централа. Този същ вирус обаче може да атакува и други инфраструктури, производствени структури, енергийни структури. Същата технология се използват за добри цели и за лоши цели. Проблемът е, че ние все още мислим по, тради, по, по традиционен начин. Имаме правоприлагането, имаме полицията, имаме гражданските агенции, имаме превентивната дейност. Ако гледаме всичко в ли, линеарна перспектива, говорим за превенции в киберпространството. Но когато говорим за инциденти на национално равнище, говорим всъщност за оперативна оперативната роля на, на национално равнище на държавите членки. Същата Същата проблематика се задава на европейско равнище и на други равнища, НАТО и така нататък. Тоест да бъда ясен, нашият мандат се простира в превентивната сфера. Какво може да направим? А може да се опитаме да използваме електронния подпис, опазването на идентичността, е, криптирането, може да използваме всички тези инструменти в нашата превентивна дейност. Това е включено в нашия мандат. Нашият модел, а на базата на нашия опит, работим с заинтересованите страни. И това са комисията, бизнеса, парламента, съвета, и гражданите, ние трудно стигаме до гражданите, в държавите членки правим, ще направим през октомври информационна кампания. Организираме подобни мероприятия, които включват представители на бизнеса. Ще има такова мероприятие тук в бизнеса, в, извинявайте, в Брюксел. И какво правим? Ние имаме асоциации, с които работим в държавите членки. С тях заедно организираме тези събития. Подготвяме материали и ги изпращаме на държавите членки. Когато говорим за изчисленията в облак, от 2009 година водим преговори с бизнеса, с асоциацията за изчисление в облак. Наш целта на тези Разговор е отново сигурността. Предлагаме одитни схеми, сертификации. В момента преговаряме по тези въпроси. Интересното е, че е, идеите идват от частни компании. И когато говорим с различните заинтересовани страни, ние се опитваме да убедим бизнеса да използва тези идеи, да използва тази сигурност, защото смятам, че а, сигурността ще увеличи нашата конкурентоспособност. Имам добри пример, имаме добри примери в това отношение от автомобилната индустрия. Благодаря, казва председателят. Е, виждам, че а, повечето бележки бяха положителни към вашата презентация. реакцията на, като заключение мога да кажа, че реакцията на, нашата, на нашите колеги е положителна към вашето представене, така че желая ви успех в подновения ви мандат като изпълнителен директор. Последната точка за тази сутрин, все още е сутрин, е директивата относно разпространението с търговска цел на спътникови данни от наблюдение на Земята. Ще чуем презентация на, директ, на директора Филип Брюне от Европейската комисия. Добре дошли на вас. Господин директор, вие сте директор на главна дирекция економика и предприятия в Европейската комисия. През юни комисията пое ангажимента да излезе да изготви предложение за рамка, коя, в която да се разпространяват с търговска цел спътникови данни. Господин Брюне ще отговори на вашите въпроси, но това ще е дискусия, която ще продължи. Ще имаме възможност да обсъдим всички въпроси, свързани с разпространението на спътникови данни и тяхното използване. Ще включим естествено и въпроси, свързани с програмата Галилей. И така имате думата. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря и на комисията ИТРЕ за поканата. В миналото вече сте се запознали с предложението за Галилео, програмата Коперник, програмата за изследвания в космическата област и затова смятам, че много лесно ще се запознаете и с съдържанието на настоящото предложение. Разпространението на спътникови данни от наблюдение на Земята с търговска цел е сравнително нова и доста сложна област. Но тази област има и много голям потенциал, както економически, така и технологичен. Тази област е един от стълбовете в дейността ни в контекста на новата политика в космическия сектор на Европейската комисия, в частност по отношение на спътниковото наблюдение на Земята. И тук трябва да отбележим, че ако говорим за сериозно предизвикателство от технологична гледна точка в разработването на тези технологии, те имат и много важен политически измерение. Но при все това, космическите изследвания трябва да останат е, възможно най-близо до реалната економика и до гражданите. Много от е, услугите и от, е, от, от услугите, които по някакъв начин минават през спътникови системи, са станали жизненно важни за ежедневният ни живот. Също така, космическите изследвания са изключително важни поради реалните постижения, които постигат, но и поради ролята на катализатор, който играе при разработването на услуги и технологии в тяхна подкрепа. Те често преминават през малки и средни предприятия, така че говорим за един економически отрасъл с много голям потенциал на развитие. Ще дам за пример далекосъобщенията, спътниковата навигация и наблюдението на Земята. Системите спътниково наблюдение на Земята вече са се превърнали в необходимост. Всички знаем колко важни са метеорологичните прогнози, наблюдението на състоянието на околната среда, управлението на кризата и наблюдението на природните бедствия и наводненията в частност. значението на спътниковите услуги все повече се увеличава за бъдеще. А това означава, че търсенето на данни, т.е. на основната суровина, свързана с този вид услуги, също ще се увеличава. Ето защо Европейската комисия се съсредоточи върху наблюдението на Земята в три насоки, които според нас са важни при разглеждането на този проблем по възможно най-изчерпателен начин. На първо място е лансирането на програмата Коперник. На второ място допринасяйки за промишлената политика, която е важна и за космическите програми, и за цялостното прилагане на резултатите от тези програми. И в този смисъл излязохме със съобщение през февруари 2013 година. И на трето място, разбира се, е изследователската дейност, защото без изследователска дейност няма иновации, а надпреварата в космоса винаги е минавала и ще минава през иновациите. Ето защо и космическия сектор е един от основните стълбове на програмата Хоризонт 2020. Ето защо, за да се справим с всичките си предизвикателства, имаме нужда от ам, една космическа промишленост, която да бъде навременно конкурентно способна и устойчива. И за целта имаме нужда от една европейска космическа политика на равнището на Европейския съюз, която да е достатъчно надежна, която да а, отговаря на развитието в другите части на света и в частност Съединените щати. И също така имаме нужда от една политика, която да допринесе за цялостните ни усилия за насърчаване на економически растеж и създаване на работни места в Европа. И директивата, която сега ще ви представя, е първа стъпка в тази насока. Целта е да се, да, да се създаде една среда, която да позволи в дългосрочен план на, на европейската а, космическа индустрия да бъде конкурентоспособна на световно равнище и в частност с американската космическа индустрия. В рамките на съобщението от 2013 година определихме пет основни цели, сред които е създаването на последователна правна регулаторна рамка, като бъде в основната на една европейска, цялостна европейска политика в областта на космическите технологии и дори бих казал на едно европейско право в областта на космическите изследвания. Ето защо директивата е важна, тъй като тя се вписва напълно в пете основни приоритета, набелязани в съобщението от 2013 година. Смятаме, чрез, че чрез подобряване на регулаторната рамка всички предприятия, които имат нужда от данни, идващи от спътниковото наблюдение, пряко или непряко, трябва да имат възможност да се възползват от една среда, която да гарантира пълна прозрачност и надежност на системите и на доставките на данни. Сами разбирате, че няма нищо по-страшно от това за един предприемач да създаде предприятие, основаващо се на доставката на дадена категория данни и поради промяната, едностранната промяна на регулаторната рамка на дадена държава членка, цялата тази доставка на данни да бъде поставена под въпрос, като по този начин да се постави под заплаха дейността на цялото предприятие и съответно услугата, която предоставя на крайните потребители. И така, тази първа директива е първият законодателен проект, изготвен от Европейската комисия, който засяга економическите последици от космическите изследвания и които не са пряко свързани ни с двете програми Галилей и Коперник и която също така не е част от а, политиката за научно-изследователска дейност. основните цели на политиката в космическия сектор, както вече казах, е насърчаване на економическия растеж, предоставяне на данните с наблюдение на пазара в Европа и в частната пазара на услугите. Може да се говори за цялостно подобрение на постиженията в този отрасъл, за да се гарантира, че има развитие на този вид услуги не само в Европа, но ще има възможност и за износ на подобен вид услуги. Като цяло ми се струва, че директивата ще се превърне в един от стълбовете, който ще насърчи бъдещото економическо развитие на Европейския съюз в този отрасъл. Какво е положението на световно равнище? Пазарът на данни от спътнико наблюдение на Земята непрестанно се увеличава по целия свят. Някои много големи предприятия в Европа, както и някои много малки, защото, както вече споменах, има много голям брой МСП и дори микропредприятия, които работят в този отрасъл, но въпреки целият този капацитет Европа изостава значително от Съединените щати и все повече сме в, се сблъскваме с конкуренцията на Канада и Китай, в скоро време и на Индия, а както вече казах, основният ни конкурент са Съединените щати и целият отрасъл отчита много силен растеж. важен аспект, който трябва да се вземе предвид е фактът, че броят на държавите членки, които разполагат с капацитет за спътникови наблюдения с висока разделителна способност е много малък. В момента те са три държави членки, близко бъдеще ще бъдат пет, но все пак държавите членки които предоставят суровината, т.е. данните от спътниковите наблюдения с висока зрителна способност могат да бъдат разпространени във всичките 28 държави членки на Съюза. Ето защо трябва да се гарантира преносът на подобни данни в Съюза. Как може да бъде постигната тази цел? На първо място, чрез изготвянето на общо европейско определение за спътниковите данни с висока разделителна способност. И това определение трябва да се основава на обективни критерии, които да могат да се прилагат във всички държави членки. Може би това ви се струва съвсем а, очевидно, но до момента подобно определение нямаше и фактът, че това определение се използва за различен вид данни, доведе до редица проблеми с значителни економически негативни последици. На второ място, разпространението на този вид данни при първоначалното им пускане на пазара в Европейския съюз, тъй като съгласно директивата, след като този вид данни преминат веднъж през проверка и след като дадена държава членка заяви, че данните отговарят на определените критериите, заложени в директивата. Останалите държави членки са длъжни да приемат свободното разпространение на този вид данни с целия Европейски съюз. И на трето място трябва да има правно задължаващи норми по отношение на прозрачността, която се прилагат във всички държави членки. Вече споменах този въпрос. Е, много важно е да има предвидимост, защото когато създавате компания, която се основава на доставки на дадени ви данни като основна суровина, трябва да можете да разчитате на доставката на тези данни. Ето защо за вас е много важно предварително да сте сигурни, че данните, които използвате, ще бъдат налични за бъдеще. И накрая, в заключение избрахме директива като правен като форма на правния акт, защото, както вече казах, някои държави членки разполагат с доставчици на подобен вид данни на своята територия и имат вече рамка и регуляторни изисквания за техният контрол. Други се подготвят да въведат подобни изисквания, но има и държави и членки, в които този вид доставчици напълно отсъстват. Ето защо възоснова на разработването на регулаторна рамка в съответните държави членки и в зависимост от присъствието или отсъствието на доставчици такъв вид данни на тяхната територия, всяка държава членка може да прилага разпоредбите на директивата съгласно своите нужди. Благодаря ви, господин генерален директор. Ще се радваме да пристъпим към разискване на темата. И да не предавам думата от името на НДП на госпожа Ангелика Ниблер. Благодаря. Най-напред благодаря за прецизния анализ, който представихте през юни. Взех участие в една конференция в юни. Имаше много представители от малки и средни предприятия, които Казаха, че би било интерес за тях, би било интересно за тях е, да имат достъп до тези данни. Въпросът ми е, може ли да ни кажете какви са големите предизвикателства според аз, така че от суровите данни да се генерират съответните услуги? Вие казахте контролните центр, центрове вече съществуват на място. Е, при нас в Мюнхен има център за Галилей, за Коперник, но надзора на данните, кой до какви данни има достъп, начина по който да се предлагат услугите, един непрекъснат поток от данни – а, кой ще се занимава с тези въпроси? Или са комисията или други нови органи? А, как ще се осъществява този процес? И още един въпрос. Как продавате, така да се каже, този материал? Вие казахте, има държави, които са доста напреднали, но ние сме 28 държави членки. Как ще осигурите в страни, в които няма още основа за тези услуги, да се създаде ситуация, в която тези данни ще бъдат активно ползвани. Благодаря. А сега господин Тошеновски. Е, Děkuji, pane předsedo. Já bych také se chtěl poděkovat panu řediteli. Благодаря ви, господин председател. Бих искала да благодаря най-напред на директора Филип Бруйне за подробното описание на а, директивата. действително би било добре, ако разполагаме с конкретна представа за приложното поле на директивата. Прозрачността при предаването на данни е изключително важна, защото Европейския съюз и държавите членки не са единствените, които имат достъп до тези данни. Данни от подобен характер трябва да бъдат управлявани при спазване на конкретни принципи и правила. От друга страна, от предишния си опит знаем, че някои директиви могат да доведат до налагането на административни пречки и могат дори да ограничат достъпа до данни. Подобно на колежката Ниблер, и аз бих искал да попитам как ще се използват данните. Коя институция ще контролира използването на тези данни? Бих се радвала, ако в отговора чуя а, името на някои от вече действащите институции. По този начин ще избегнем някои бариери, които все още съществуват в държави членки. Административните пречки са основния ми страх. Директивата може да доведе до създаването на голям пазар в бъдеще. И трябва да се упражнява контрол върху данните в този голям пазар. Благодаря ви, господин Ященик от ГУЕ. Е, е, Добър ден. Бих искал да попитам дали правилно съм разбрал. Това а, са данни, които се събират а, с парите на дънакоплаците. Нали така? И ако правилно съм разбрал, в последствие тези данни се предоставят безплатно на всички. Чудесно. И включително и на големите корпорации, които правят големи печалби от тези данни. Въпросът ми е, логично ли е да продължим да действаме по този начин. При положение, че правим съкръщения в бюджета, а доходите не се увеличават, дали големите корпорации не трябва да действат като публичните учреждения да предоставят тези данни безплатно? Защото в противен случай големите корпорации правят големи печалби от същите тези данни. Данни, за които са платили европейските данъкоплаци. Благодаря. Thank you. Thank you for your question. Anybody else would like to... Някой друг иска ли да зададе въпрос или да направи коментар? Не виждам желаящи. В такъв случай давам думата на господин директора, за да отговори. Благодаря ви, господин председател. Кои са основните предизвикателства? Госпожо Ниблер, вие е, ги цитирахте. Сред тях е и осигуряването на прозрачност на сега действащата национално равнище процедура. Това е много важно. И по този начин отговарям и на въпросите на другите двама оратори. По-настоящем в три държави членки се водят три различни производства, които са базирани на различни факти и тези производства не, са срав... не могат да бъдат сравнявани и не можем да кажем какъв ще бъде изхода от тях. Може би разбирате, че директивата има доста деликатно приложно поле, защото от една страна е необходимо да се разпространят данни с търговска цел, възможно най-бързо, при положение, че всички знаем, че същите тези данни съдържат елементи с поверителен характер важни от гледна точка на отбраната и на сигурността. Значи, трябва да създадем система, която да отчете и двата фактора, но да позволи разпространяването на тези данни, като същевременно а, постави някои репери с оглед на сигурността в държавите членки. В директивата се казва, че държавите членки най-напред трябва да предвидят процедури и компетентни органи, които да са точно определени. Господин председател, може ли да помолите колегата да води телефонния си разговор някъде навън, защото ни пречи? Кой коли? Okay. Et euh, Господин Бруне. Та, исках да кажа, че е необходимо да се намери баланс между данните, които са с по-поверителен характер от тези, които не са с такъв. Но е трудно понякога, още от самото начало, да се знае, че някои данни ще бъдат считани за данни с поверителен характер и че същите тези данни подлежат на одобрение. След като държавата членка посочи компетентен орган, който да отговаря за тази проверка, се въвежда двоетапна процедура – на първо място прави се типологизация на данните, т.е. решава се дали те са с поверителен характер или не, на базата на критериите залегнали в директивата. Ако данните се считат за данни с поверителен характер, се задейства процедурата за разрешение. На базата на обективни критерии се решава, че тази част от данните може да бъде оповестена, а останалата не. Тази процедура се извършва в държавата членка, в която е установен и доставчика на данните. По този начин, който и да е ползвател, в която и да е държава членка, би могъл да ползва тази част от данните, която подлежи на оповестяване. Не искам да провокирам юристите в тази зала, но ще направя едно сравнение. все едно да зададем казус а, а, с виното от Дижон на административен съд, а не на върховния такъв. Това означава, че ако дадените данни, за дадени данни се вземе решение в конкретна държава членка, това решение ще въжи за всички останали държави членки. Данните, които се оповестяват в трети държави членки, ще бъдат проблемни. Но проблема ще възникне не от директивата. Той си съществува така или иначе. Просто данни с повредителен характер, които са оповестени в трета държава или които са на разположение в интернет, са данни, които попадат в обхвата на директивата, само когато тези данни са в Европейския съюз, когато пристигнат в Европейския съюз. Връщам се на баланса, който а, споменах. Всичко зависи от различните системи, защото в различните системи може да се постигне различен баланс. Затова ограничихме приложното поле на директивата там определяме само общи критерии, за да може всяка държава членка, в зависимост от вида данни, с който борави, да може да разполага с, известно поле на, с известна свобода на действие. Например, ако погледнете определението за оптичен спектър или определението за оптично определение, ще видите, че там говорим за метър и половина – а за инфрачервените а, инфраструктури ще видите, че трябва да се вземат предвид конкретни параметри. Но никой на този етап не може да знае какво ще съществува след 10 или 15 години. Затова трябваше да оставим известно, известен марш. Използването на личните данни в публичните институции. Ние сме оставили отворен достъп. Американците постъпиха по същия начин с тяхната система Landsat. Защо а, решихме да поступим по същия начин с Коперник? Ами именно, за да можем да бъдем конкуренция на САЩ. Когато предос... някой предоставя голяма база данни, това означава, че могат да бъдат обслужвани различни учреждения и да бъдат предоставени услуги на голям брой хора. А на нас ни се искаше данните в Коперник да бъдат използвани със същата тази цел. Данните се предоставят безвъзмезно. А останалия сегмент са данните с търговски характер. По-настоящем американската система и системата Коперник не предоставят тези данни. За голяма част от софтуерите за обществеността, данните от Коперник и американската система – са напълно достатъчни. Но за някои по-конкретни софтуери е необходимо да се използват данните с висока резолюция и само този сектор ще бъде обект на регулация от директивата. По-голямата част от системите с висока резолюция са или военни, или национални системи, което означава, че те няма да попаднат в обхвата на директивата, защото, повтарям, тя засяга само данните с търговски характер. Има многобройни частни предприятия, които разполагат за собствени системи, така че тук не обхващаме всички данни. Благодаря ви, господин Филип Брюне, за отговор на, пред... на зададените ви въпроси, за това, че ни представихте новата директива. Както самия вие казахте, за нас е много важно с оглед на фрагментираното положение да разполагаме с добра директива, за да може да има някаква предвидимост. Основната задача на директивата е да създаде прозрачна и последователна законодателна рамка за целия Европейски съюз и за всички държави членки. Посланието ви беше пределно ясно за нас. Благодаря ви още веднъж. Благодаря ви за това, че ни гостувахте днес. Е, Уважаеми колеги, е, Dear colleagues, we'll meet in Ще се видим след 3 часа, тъй като приключихме малко по-рано. Ще се видим отново в 3 часа.